Christi. Christi, jetzt.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 да изслушаме изказването на нашия гост, председателя Бързани. Бих искал да ви направя две съобщения. Да, първо трябва да приемем дневния ред, а, който, ако няма възражение, се счита за прият. И след това приемането на протокола, който също смятаме, ако няма възражение до края на заседанието, за прият това. Сега, за нас е, е удоволствие и чест да приеме в нашата комисия председателя на автономното правителство на Кюрдистан, на Кюрдистан Масуд Барзани, шеф на Демократичната партия от 79-та година той е в тази партия. От 2005 година е председател, избран на автономното правителство. През май 2007 година беше в нашата комисия И сега се предвиждат срещи с председателя Солана и с различните е, представители на различните политически групи. И искам да приветствам с добре дошли неговата делегация, господин Сафин, Мозин, Дизай, министър на, образование, министр на образованието, доктор Масур Барзани, е, шеф на Агенцията за национална е, сигурност, е, госпожа Сузана Хасаб, председателка на Кюрдистан, Кюрдистански съюз, една партия също представена в парламента, господин Мораняв, председател на Комисията на Кюрдистан в Брюксел, и посланник Семал до Реки, посланник на Ирак, който също е сред нас. Заключение също привесвам и господин Сорен Стивенсън, председател на делегацията за отношения с Ирак към Европейския парламент, който играе много, който играе много важна роля в момента Искам да припомня също приноса на Аня Гомес за създаването на тази делегация за отношения с Ирак, която, на, която тази година председателския съвет реши да направи постоянна делегация. След всичко казано до тук, Искам да припомня, че това посещение е особено важно, защото дава възможност да чуем оценката на председателя Барзани за сегашното положение в иракски Кюрдистан, където, която е най-стабилната част от страната. Важно е да, се знае също, да, се, да знаем също каква е стратегията за институционално изграждане в Ирак от гледна точка на господин Барзани. Стабилността на иракски Кюрдистан има голямо значение не само за Ирак, който изгражда демократично общество, но и за самия Европейски съюз, от гледна точка на стратегията за енергийни доставки, които трябва да бъдат разнообразени и да се гарантира тяхната сигурност. Друг важен елемент е, засилването на автономията в Кюрдистан и официализирането на тази автономия, което може да стане с една федерализираща реформа в иракската държава. Ще чуем каква е визията на председателя Барзани. За нас това е особено важно. Стабилността на иракски Кюрдистан има огромно значение за кюрдите в Иран и в Турция, като пример. И а, се надяваме да чуем мнението на председателя Барзани за кюрите в тези две страни. Иракския парламент ще предвижда на реформа, избирателна реформа за 2010 година, която се надяваме, че ще е, премине при ред, спокойно, за да може всички и иракски граждани да участват в демократичното развитие на страната. Сега отново благодаря на председателя Барзани за присъствието и му давам думата. زور خوشحالم که جاری کتر در فتان برخصاندین لگلتان کو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 Много съм благодарен за това, че ме поканихте и че мога да бъда тук, за да обясня какво е положението в Ирак и специално на Кюрдистан. Виждам моето посещение като една възможност да обясня каква е ситуацията в Ирак, какво е положението на Кюрдистан пред всички вас. Както може би знаете, миналия юли имахме парламентарни избори и автономното правителство на Кюрдистан в Ирак бе избирано, както бе потвърдено от много наблюдатели от европейските страни, както и от много международни и местни неправителствени организации – тези избори бяха свободни и проведени по един демократичен и свободен начин. Много се гордеем от, от нивото, което постигна нашия народ, за да стигне до тези избори. В тези избори участваха няколко политически групи и организации – Имаме политически партии в парламента, както и активна опозиция. Всички работим съвместно за развитието на нашата страна и за постигането на по-големи успехи за нашия народ. Нашия парламент се състои от различни етнически общности. Те са представители на всички тези групи както и представители на християни, мисюлмани и други религиозни групи и секти. Вместо да говоря пред вас за миналото, което е минало с тежки преживявания за нашите хора, бихме искали по-скоро да говорим за едно светло бъдеще и стъпките, които трябва да предприемем за него. Ние сме в процес на развитие на институциите в нашия регион. Искам да ви помоля за помощ в този процес. За нас той е съвсем нов, нов. За нас е нов процеса на демокрация, така че аз се обръщам с вас, към вас с молба за помощ, за да създадем една прозрачна администрация, която да постига успехи, както и да ни помогнете за създаването на една стандартизирана образователна система, в която нашите деца да могат да се учат, за да могат да помогнат на своя народ в бъдеще. Освен това, ни е необходима помощ за създаването на една добра система на здравеопазване – за жалост има много случаи, в които нашите хора губят живота си заради липса на добра медицинско обслужване. Има известно развитие в тази област, но в никакъв случай не е на стандарти, на които, на които ние бихме искали да бъде то. Разбира се, не смятаме, че можем да стигнем нивото на европейците, но нашите амбиции са да се доближаваме максимално до вашите стандарти. Така че вашия опит, вашата технология, всичко това може да ни помогне за постигане на удовлетворителни стандарти. Освен това, ви молим да ни помогнете за активиране на Министерство на правосъдието за създаване на една независима активна съдебна система – 30% от е, депутатите в парламента са жени. Казвайки това, жените трябва да са в състояние да се борят и да защитават правата си, но ние създадохме такава атмосфера за тях да бъдат активни и да защитават правата си в Кюрдистан. Ние ви молим за помощ за да помогнем на нашия народ в системата на образование, здравеопазване, правосъдие и за осигуряване на добро управление. Това са важни въпроси за нашето развитие. Уважаеми членове на парламента, други въпроси, които отнемат много от нашето време и от вашите, е, са въпросите за, на тероризма. Има известни развитие в Ирак, но все още не на удовлетворително ниво. Често наблюдаваме терористични атаки и много често виждаме невинни хора, които стават жертви на тези атентати. Ние искаме да постигнем всякакъв вид съдействие и сътрудничество в федералното правителство в Ирак в борбата срещу тероризма независимо от факта, че никой не може да осигури абсолютна сигурност по целия свят, все пак мога да кажа, че в Кирдестан сме постигнали едно добро ниво на сигурност и стабилност, което помага за развитието на региона, на инфраструктурата и се надяваме, че Кирдестан ще се превърне в един портал за развитие на останалите части в Ирак. Това се дължи и на културата на нашия народ, който прие съвместното съществуване с останалите народи в региона. Много помощ се осигурява от широката общественост на апарата за сигурност, за осигуряване на тази стабилност и сигурност в региона. Друг въпрос, който искам да подчертая е отношенията на нашия регион Кюрдистан с Багдад. Багдад е столицата на Федерална република Ирак. Това е нашата столица. Имаме известни проблеми с Ирак, но вярваме, че Конституцията трябва да бъде пътната карта за решаването на тези проблеми. Имаме проблеми като закона за нефт и газ, имаме проблем с член 140 за някои спорни райони. Според много хора, Тоталитарната идеология на администрацията все още остава в умовете на много хора, което може да помогне за връщането на тоталитарен режим в Ирак, което може да бъде катастрофа не само за Ирак, а за целия регион. Ирак е много богата страна и смятаме, че може да играе сериозна роля в проекта на Буко и Кюрдестан помага много за развитието на този проект. Бихме искали европейски компании да дойдат и да инвестират в Кюрдестан. Ние смятаме, че Кюрдестан може да стане фундамент, фундамента за техни дейности в Ирак в бъдеще. Ирак пред, предлага сериозен потенциал за инвестиции. поради липсата на сигурност в останалите части на Ирак, може би в момента в е, другите части на Ирак не е възможно да се правят инвестиции, но в Кюрдестан това е възможно. Условията са на лице и това може да подготви пътя за инвестиции в останалите части на Ирак. През последните няколко дни в иракския парламент бяха прияти закони за избори, които ще бъдат проведени през юнари 2010 година. Предполагам, че ще настъпят промени в политическата карта на Ирак, но много трудно ще бъде да предвидим какви точно ще бъдат промените. Не смятам, че нерешените въпроси между Кюрдистан и Багдад могат да бъдат решени от сега до изборите. Всички политически партии са ангажирани с предизборните кампании така че не очаквам някакво развитие за решаване на проблемите с Багдад. Що се отнася до нашите отношения с съседните страни, нашата политика винаги е била политика на взаимно уважение, на двустранни отношения и избягване на политика на намеса във вътрешните работи. Радваме се да видим развитие на нашите връзки с Турция, между Турция и региона на Кюрдестан – както и политиката на правителство на Турция към отваряне на въп... кюртския въпрос в Турция. Ние смятаме, че това е правилният подход и ние изцяло подкрепяме тази политика. По политическите, економически и други въпроси, нашите отношения с е, Турция се развиват ежедневно. И смятаме, че това ще има много положително въздействие върху сигурността на целия регион. Ние очакваме от вас да поощрите европейските компании да дойдат и да инвестират в Кюрдестан. Отправям покана към всички вас да дойдете и да ни посетите в Кюрдестан, за да видите с очите си какво е положението. Отново искам да ви благодаря за тази възможност да бъда тук пред вас и много се надявам да ви видя в Кюрдестан. Благодаря. Bene, grazie Presidente. Благодаря. А, а, това, което става в момента, има голямо значение не само за Ирак, а за а, околните страни. А, а, Надяваме се, че това може да стане и в Турция. И, сега предлагам всички, които желаят, депутати, да зададат въпроси, да коментира. Сега първо думата на господин Стивенсън. Благодаря много, господин председател. Благодаря, че ми дадохте думата на този етап защото всъщност аз ще трябва да напусна, за да председателствам заседание на делегацията за Ирак след малко. Бих искал да приветствам с добре дошъл председателя Бързани и да кажа, че за нас е голяма привилегия да бъде той сред нас и да го изслушаме в Комисията по външни работи в Брюксел днес. Бих искал да повторя това, което казахте за необходимостта за партньорство между европейските институции и Кюрдестан за развитие на здравеопазването и образованието и системата на правосъдие. Сигурен съм, че всички са съгласни с мен, че с нетърпение очакваме да работим в по-близки отношения с вас в това отношение. Бих искал да кажа няколко неща за предстоящите избори, защото изборите предстоят през януари в Ирак и от европейска гледна точка това е изключително важно. Наскорещите бомбени атентати през неделя, които убиха 150 души и раниха 100, очевидно е дело на една от фракциите, които се опитват да действат на начина по който се сформират коалициите за борба срещу тези избори. Тази жестока интервенция в демократичния процес е нещо, което всички ние трябва да заклеймим и да работим за забраняването му от закона. Аз съм определено притеснен и според мен една от червените нишки за работа в Европейския парламент са такива намеси от този характер във външните работи на Ирак от съседни външни за Ирак страни. Никой от нас не би искал да види, например, Иран да печели голямо влияние върху работите на Ирак. Друга една червена нишка е производството на ядрени оръжия в Иран и това е нещо, на което ние изцяло се противопоставяме и очакваме сериозна подкрепа от вас в това отношение. Но когато последния път бяха провеждани избори, над един и половина, и половина бежанци от Ирак, които живеят в страни извън Ирак, само три избирателни пункта бяха отворени в Близкия изток с 14 избирателни пункти из целия свят. Само три от тях обаче в Близкия изток. Това бяха в Йордан, Сирия и Ливан. В Либия има 600 хиляди иракски беженци. И аз бих искал да ви кажа, господин Бързани, моля ви, опитайте се да направите така, че да разширите броя на избирателните пунктове във всички тези страни, като Обединени арабски емирства, Либия, Йемен, Египет, където има десетки и стотици хиляди иракски бежанци, за да им дадете възможност да изразят своя глас в изборите. Разбирам договорностите, които са постигнати миналата седмица, ще се представят само 6 места за иракски граждани, които живеят извън Ирак. Смятате ли, че това е достатъчно, за 1,5 иракски бежанци. Това са хора, които ще се върнат в Ирак, когато ситуацията със сигурността се успокои. И те опрено са заинтересовани да видят едно демократично светско правителство в интерес на народите на Ирак, а не на отделните фракции. Сигурен съм, господин Бързани, че вие сте в една ключова позиция за да изиграят една абсолютно важна роля за осигуряването на такова демократично бъдеще за Ирак. Просто дайте възможност на тези хора, иракчани в чужбина да, да изразят своя глас. И много бих искал да чуя вашето мнение по този въпрос. Благодаря. La parola a questo punto al collega Келам. колегата Келам. Thank you very much. Много благодаря. Господин Барзани, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошъл. Това е една чудесна възможност да отдадем дължимото на това, което сте направили за стабилизиране на Ирак – и за работата в интерес на е, вашия народ. Един от е, архитектите на Вашингтонското споразумение от преди 11 години сте също вие. Вие споменахте сътрудничеството между различните националности преди една година, когато посетих Северен Ирак – включително Киркук, Арбил. Видях, че имаше посещение на няколко делегации на иракски християни, които изразяваха своята загриженост за тормоз, за изхвърляне на християни от техните селища, за това, че няколко души бяха убити и за несигурното си бъдеще. Те изразиха също така идеята за известна автономия на християните, защото те са едни от най-старите християни. Интересуваме, какви са вашите планове, какво ще направите за опазване на интересите на тези младсинства? И на второ място, Споменахте закона за нефт и газ и все още има някои разногласия с централното правителство в Багдад. Бихте ли ни казали какво е положението? Как виждате вие възможното решение? La parola alla collega Gomes. Давам. Mr. President and welcome President Barzani. Давам думата на колегата Гомес. Бих искала да приветствам господин Барзани и да се присъединя към казаното до момента за това колко е важна ролята на вашето автономно правителство в стабилизацията на Ирак. И като докладчик за Ирак, Ирак в този парламент, бих казала, че заслугата е изцяло споделена от а, този парламент. За мен беше радостно да чуя а, това, което казахте за развитието на Ирак във вашия регион, взаимоотношенията с съседните страни и самата аз бих могла да потвърдя, че KRG е а, лидер в а, сигурността в региона. И не само по отношение на Ирак, а по принцип. Също съм съгласна и с коментарите на господин Стивенсън за положителното развитие на вашите взаимоотношения с Турция. а самата видях как се възползват от това турските компании в Ирак и в а, региона на Кюрдистан. А, по въпроса, който зададе господин Килан за закон за нефт и газ и който още не е а, финално одобрен, все пак и аз исках да повдигна въпроса и че все пак това не пречи да се работят споразумения в тази сфера и вие споменахте участието в Набуко. Също бих искал да повдигна въпроса за младсинствата в Ирак и специално в автономния, автономния кюрдски регион в региона на Кюрдистан. Аз бях много положително впечатлена, когато посетих вашия парламент през 2008. Първият въпрос, който ми беше зададен от вашите представители, беше свързан с загрежеността на ситуацията на жените и че има много високо ниво на самоубийства и аз мятам, че това е важно, че а, се изразява тази загриженост. И това, че ще се приемат специални мерки за борба срещу тази тенденция. И също така бих искала да ви, бих искала, бих искала да ви поздравя за ролята, която автономното кюрско правителство играе за споразумението, което ще установи новите реформи в избирателната система и за това също бих искала да поговорим малко повече. Благодаря ви. Давам думата на господин Барзанет, отговоря на първата, първия кръг въпрос. Dur спаси Барстан да кем кем улами присяди джанаби Първият отговор ще бъде към моя добър приятел господин Стивенсън. Бих казал следното. Ние сме против каквато и да било намеса в вътрешните работи на Ирак, от която и да било съседна страна. Разбира се, обаче сме в подкрепа на добри взаимоотношения с нашите съседи на основата на взаимен, взаимно уважение и понякога обаче проблемите в Ирак са точно заради намесата от страна на съседите. Ето защо ние сме против подобна намеса. Що се отнася до увеличаването на количеството на избирателни секции, нашата комисия реши, че ще има допълнителни такива избирателни секции извън а, Ирак и все пак е право на всеки един гражданин да участва в изборите. Отговор на въпроса на господин Килър – Действията, които са предприяти срещу нашите християнски братия, са наистина а, за жалост и са нещо, а, което а, ние осъждаме, но не смятам, че тези убийства са на основата на това, че става въпрос за християни. Ще ви дам пример. Повече от 15 християни са убити от терористи в един от случаите. В същото време 2005 мюсюлмански кюрди са били убити от същите терористи. В същото време ние отваряме своите а, сърца и а, приветстваме всички а, мюсюлмани и християни в нашата страна да се заселят в нашия а, региона на Кюрдистан, Кюрдестан и да посрещнат своите а, необходимости. А, също много арабски семейства са се заселили в нашия регион, много а, лекари, а, хирурзи, също университетски професори, а, които са преследвани, дойдоха в Кюрдостан и ние ги приветствахме при нас. Факта, че тези хора са а, убити, доказва, че не става въпрос за насоченост срещу а, християните, просто а, става въпрос за терор, тур, тероризъм, който а, не прави разграничение между религиите. Ние с радост бихме подпомогнали а, всички наши християнски а, братя, ако те имат нужда от а, помощ от нашата администрация, каквото е необходимо, ние ще предоставим. Що се отнася до закон за нефт и газ? Тук бих искал да разясня, че имаме закон за нефт и газ, но също имаме един закон за приходите от а, нефт и газ. Основният въпрос е при закона за приходите и смятаме, че в момента бюджета на нашия регион, на Кюрдестан, е 17%. Ние смятаме, че той трябва директно да бъде получаван от региона, а не да се контролира от финансовия министър в Багдад. За съжаление обаче той се използва а, от а, Багдад като оръжие срещу нас. Ние нямаме нищо против приемането на закон за нефт и газ и споразуменията, които сме а, подписали не са срещу иракските закони, иракската конституция. В тях ясно се казва, че нефта и газа са богатство на целия иракски народ и трябва да има а, сътрудничество за доброто разпределение на това богатство. През юни миналата година успяхме да постигнем износ от 100 000 барела на ден – смятаме, че трябва да се свържи с основния тръв, тръв, тръбопровод а, и а, в Ирак през Багдад и в Турция, за да може да се генерират приходи за бюджета, както и за бюджета на региона на Кюрдестан. Ние правим усилия за повишаване на добива и експорта. Увеличихме го с 100 варела на ден и от, до 2011 ще постигнем 1 милион варела на ден за износ. И това ще бъдат приходи за всички в Ирак. Проблема, който обаче, пред който сме изправени е, че а, ние можем да помогнем на всички а, в Ирак. Това е една целенасочена политика, но не срещаме разбирането на Багдад. Не действаме срещу констина... Конституцията. Ако има някакво разминаване, ние сме а, готови да се коригираме. وڵامی پرسیاری مادام گومەشیش ئەداتەوە مەسلەی نەوتوغۆز و کۆنتراکتی هەرێمی Смятам, че това отговаря и на въпроса на госпожа Гомес по въпроса за закона за нефт и газ. Разбира се, ние ще продължим в а, тази посока политиката си, дали ще се приеме този закон или не, ние ще продължим да упражняваме конституционното си право и смятаме, че това богатство принадлежи на всички хора в Ирак. И няма да позволим централната политика за нефт и газ да бъде наложена и на нас, тъй като това не е една успешна политика. Набуко е един сериозен проект. ние имаме потенциала за участие. Разговорите за свързане, свързване на тръбопровода с Турция продължават. Това ще даде възможност на региона на Кюрдестан да а, участва. В момента има много значителни ресурси в региона и това би било изключително важно, както за Европа, така и за нас. Що се отнася до а, малцинствата в а, иракски Кюрдестан, те участват в а, автономното правителство и в парламента. Всичките им права са защитени и отново бих искал да преповторя своята покана да а, ни гостувате, за да видите как а, се осъществява това общуване, можете да се срещнете с тях и можете всъщност и да ни помогнете, ако видите някой пропуск, който ние а, можем да поправим. Що се отнася до самоубийствата при жените, това е истински тъжно. Живеем в а, Близкия изток, но и там има съответната култура и традиции. Автономното кюртско правителство и а, парламента се, опитаха да се, се опитват да се справят с тази а, негативна култура. Жените трябва да имат същите права като техните а, партньори. Много, много беше постигнато, но все още има какво да се направи. Бяха въведени закони, които се надяваме да предотвратят а, всякакви действия срещу а, жените. Новият кабинет също ще работи в тази посока. Но разбира се, този въпрос е много дълбоко свързан с културата, с старите традиции. Ето защо ще ни отнеме много време да се справим с а, този проблем, но имаме а, решимостта и се надявам да го постигнем. Алтре, тре, да. Сега да изслушаме още трима депутати. Първата е колежката Флотха, след това господин Хаджи Георгио и Белдър. Първо, госпожа Флотра. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Барзани, че отделихте време за този дебат. Бих искала да подчертая, че вашите отношения с властите в Турция се подобряват, вече са много добро състояние, някакси вече се поуспокоиха връзките с съседните държави, което е похвално. Отношенията с съседна Турция бяха доста сложни през последните години. В иракския Кюрдистан винаги е имало много бойци, въоръжени бойци на ПКК. Как можете да подкрепяте демократичното отваряне започнато от турското правителство с оглед на едно мирно и демократично решение на кюрския въпрос в Турция. Смятам, че можете да играете изключително важна роля, за да постигнете разоръжаване на бойците от ПКК и да, едно трайно мирно решение. Как смятате да действате в това отношение, нещо, което е от съществен интерес за вашия регион. Благодаря. Колега Хаджи Георгио. Господин Хаджи Георгио. Θέλω και εγώ, κύριε Μπαρζανή, να σας συγχαρώ για την σε ευθύνε που έχετε αναλάβει για την μεγάλη δουλειά που. Благодаря, господин Бързани. Благодаря ви за отговорностите, които сте поели и за целите, които преследвате. Вие сте един народ, който преживява сериозни затруднения. Не мисля, че много други страни по света наистина преживяват такива тежки времена. Във връзка с зададения преди малко въпрос, мисля, че сътрудничеството в Турция е наистина един краегълен камък на трайно установяване на мир в целия регион – Същевременно смятам, че това не може да се случи, освен ако вие не развивате взаимоотношенията си с Турция. Бих искал да зная по какъв начин вие възнамерявате да гледате на този въпрос на отношенията между Кюрдестан и Турция. По какъв начин ще дадете нова насока на тези отношения. С други думи, за милионите хора в Турция, кюрди в Турция, които да могат да упражняват своите права. От гледна точка на съвестна парламентарна комисия с Турция, ние задаваме въпроса за кюрдския въпрос и ни дават увереност, че този въпрос ще бъде решен. Все още обаче те нямат право на преподаване на кирски език в училищата и много други проблеми. Затова питам по какъв начин ще действате вие, за да помогнете на тези хора да упражняват правата си. Правилно да се каже, че всички страни по света изживяват трудности със своите съседи, но в случая с Ирак не можем да избегнем да споменем някои неща. На първо място инвазията на САЩ. Можете да кажете, че е имало причини за това, за да се сложи край на режима на, Хюси... на Садам Хюсин. Фактът обаче, че вече имате 10 години присъствие на САЩ там и човек се пита какви ползи има за иракския народ и за кюрския народ с стотици души убивани седмично. Разбира се, има и загинали американски войници, както и представители на други страни. Но въпросът е, след като вие сте автономен регион, искате ли да станете държава и ако да, по какъв начин възнамерявате да направите това? А ако не, защо не? Колега Белдер. Колега Белдер. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, president Bazani, het is een, eh, mij een groot genoegen u... Благодаря, господин председател. Господин Барзани, за мен е огромно удоволствие да ви видя отново в нашата комисия. Е, срещал съм ви неведнъж и съм ползвал вашето гостоприемство по време на мисия в вашия край. Когато бях в, при вас, се чувствах така спокойно, както и собствената си държава. Това е нещо забележително предвид историята на Ирак и на Кюртистан. Ние имаме много добри отношения и благодарение на тях си позволявам да ви задам няколко конкретни въпроса и няколко моби, ако щете. Първо, казахте, че са положени големи усилия от страна на Кюрдистан за овладяване на беженските потоци, особено на християните. И, съответно, първият ни въпрос е относно проблемът с признаването на дипломите на християните. Как, се, как е решен? Защото ако не се признават дипломите, тези бежанци се изключват от, въобще от трудовия пазар. Смятате ли да обсъдите, да обмислите този въпрос и дали това, което казваме, е вярно? Второ, свободата на вероисповеданията. Предвижда ли се възможност да се, човек да си смени религията? Това изглежда много сложно в Кюрдистан. Имате ли намерение да озаконите тази възможност човек да смени религията си? И трябва ли религиозната принадлежност да се записва в личните карти в Кюрдистан? Трето. А... А, в Северен Ирак има различни религии но как, как стои е въпроса с протестантите? Предвижвате ли свобода на вероисповеданието по отношение и на протестантите? И накрая а, бежанците християни се сблъскват с две препятствия. Първото е езика. Децата трудно учат ако е, училищата са кюрски, ако едно дете говори арабски, то трудно може да учи. И предвижда ли се някаква финансова помощ за адаптиране на тези деца? Какви са е, какви възможности се предвиждат за тяхното образование? Onderwijs kunnen voorzien, eh, ziet het ook als een probleem. въобще всичко това, което аз имам като информация, бих искал да чуя от вас, вярно ли или не, може ще го потвърдите. Аз съм а, а, говорил за трудното положение на християните в Кюрдистан. А, винаги съм бил добре изслушван, но смятам, че и в отношенията с вас ще стане така. Сега давам думата за отговор на председателя. Благодаря за въпросите. Ние смятаме, че Турция е започнала да разглежда причините за кюрдския проблем, но не се занимава с резултатите, както правеше в миналото. Без съмнение, това, което става в момента, не може да бъде отговор или решение на проблема. Но важното е, че културата и менталитета, който съществуваха в миналото, и от това да се влезе в сегашния етап е нещо важно, което ние подкрепяме. Смятаме, че надяваме се, че по този начин може да се постигне решение. Когато разгледате въпроса и намерите дружески решения към проблема, няма да има причина и потребност да се посяга към оръжието. В такъв случай ПКК също мисля, че ще се оттегли и ще започне един мирен, мирен, нормален живот и политически процес. Това е проблема, който се обсъжда. По какъв начин да се реши проблема? Как да се подходи към него? как да се отстранят причините за продължаване на въоръжени конфликти и групи. Много рано е да съдим какъв ще бъде резултата, но мисля, че това, което е започнало е добро. Ние го приветстваме и много пъти сме казвали на правителството на Турция, че ако то продължи да търси такова мирно решение, ние ще можем да го подпомогнем. По същия начин разбираме, че има и опозиция на този процес, силна опозиция срещу стъпките предприяти от турското правителство. Ситуацията не е лесна, но ние можем да поздравим турската държава, защото това, което правят е правилното и ние ги насърчаваме да продължават. Сигурен съм, че цялото кюрдско население ще ги подкрепи в бъдеще с продължаването на този процес ще получат пълна подкрепа на нашата общественост. В отговор на господин Георгио, може би предишният ми отговор е отчасти отговори на вашия въпрос, доколкото той касае Турция. В миналото имаше много заплахи, много дрънкане на оръжие, но в момента езика е променен, премина се към диалог и разбирателство. Мисля, че има сериозни промени и както много пъти сме казвали, ние подкрепяме тази политика. По какъв начин можем да подкрепим такава политика? Можем да разговаряме с различни групи, с всички групи в Киргизстан. за това, че това е един политически процес и в него дори малкият жест е по-добър от война и конфликт. Така че ние ще подкрепим нашите кюртски братя с нашата добра воля за решаването на техния проблем. В крайна сметка обаче окончателното решение е в ръцете на турското правителство и на нашите кюртски братя в Турция за това как искат те да решат проблема. Важното е да насърчава този процес, за да стигне той до успех. Жеми Баас ла соли 2003 Що се отнася до баския режим през режима на Баас през 2003 година. Падането на режима бе голямо постижение победа на народа на Ирак над, диктату... над диктатурата. Създадени бяха добри възможности за народа в Ирак. За жалост обаче грешки бяха допуснати след падането на режима. Решението за свалянето на този режим беше правилното решение, но смятам, че сериозните грешки бяха допуснати след това. Една от, е, от сериозните грешки бе резолюция 1438 на съвета за сигурност, където всъщност освобождението се превърна в окупация и не даде възможност на, иракско, на израелския народ да създаде свое собствено правителство. Разпаднаха се институциите, което създаде вакуум и тогава всички терористи от света се насочиха към Ирак. В резултат виждаме днешната ситуация. Така че първата грешка беше резолюция 1483 на съвета за сигурност. Християните са наши братя. Ние не се намесваме в техните работи. Що се отнася до Християните, повечето от тях са християни, но има и източно православни. Що се отнася до протестантите, може би те са по-малко на брой. За нас няма значение дали те са католици, протестанти. Това е въпрос, който сме оставили на тях самите, на тяхната църква, как да решават проблемите си. И, за съжаление, имало е, е въпроси, по които не сме могли да сформираме единно, единна позиция. Ние сме се опитвали да ги подпомагаме на национални конференции. Понякога те се наричат калдийци, асирийци или асирокалдийци. Много често не стига до обединена идентичност на етническата група. Калдийците се възприемат като различна етническа група, асирийците се възприемат също като различна група. Някои от тях имат различен акцент или различен език или различна секта. Но винаги, когато те се съберат, ние не можем да им наложим идентичност. Те сами трябва да определят своята идентичност, църква. Те сами трябва да решат правата си. По отношение на езика им, ние нямаме проблеми с техния език. Затова ви казах, че вие трябва да ни помогнете по отношение на образователната система по какъв начин можем да създадем една система, в която да осигурим едно удовлетворително положение за нашите братя християни и да са доволни те от образованието, което им се предлага. Всичко, което е в нашите способности, ние сме готови да им предоставим. Не смятам, че има проблем по отношение на езика. Те са абсолютно свободни да говорят своя език, да го използват в образованието си ще имат възможност да учат или в арабски, или в кюрдски училища, или на свои собствени образователни институции. Много нови селища бяха възстановени, които бяха разрушени в миналото и кюрдесханското правителство със своя собствен бюджет възстановява много такива християнски разрушени селища. ако има някои инциденти е, в далечни райони, Кирското автономно правителство, разбира се, носи отговорност за намиране на решението в тези райони. Е, Благодаря. Сега приключваме с последните четирима колеги. Милан Мон, Луначек, Лансбергес и Кап. Качин. muchas gracias. Gracias también al presidente Барсан. Господин председател, благодаря господин Барзани, че ни отделихте време, че сте тук и че сте готов да сътрудничате с Европейския съюз. При общите избори в Ирак на 21 януари а, и вече има закон за а, изборите, ще бъде добре Не изчакам, разбира се, да видим какъв ще бъде резултата. Но можете ли все пак и още сега да кажете за компромиса в Киркук? Знае се, че има някои различия между вас и Багдад по отношение на петрола. Тези различия ще ще се задълбочат ли или ще бъде намерено решение и какво ще бъде разпределението на експлоатацията на различните петролни полета? Ще има ли търк през декември? Въпросът ми е следния. Дали различията с Багдад ще затруднят този процес, процеса на обявяване на търка. Колегата Луначек. Благодаря, господин председател. Господин Барзани, аз също искам да ви приветствам с добре Благодаря ви, че дойдохте да говорите пред нас. Както и другите споменаха преди мен, аз също бих искала да приветствам работата, която вие извършвате в Кюрския регион в Ирак. Както и вие самия казахте, наистина това е едно убежище за стабилността. Разбира се, все още има някои проблеми, но това е факт в е, почти всички части на света. Но това е, и, разбира се, и един спокоен район и за други речани, които живеят там. Вие имате важна роля в създаването на стабилност във вашия регион и аз ви поздравявам за това. Имам три кратки въпроса. Първият също е по въпроса за Петрова. Вие самия споменахте важната роля, която провода на Буко ще играе. Всички ние знаем, че проекта на Буко вероятно няма да задейства, ако Иран не стане част от системата. Така че бих искал да чуя от вас как вие преценявате отношенията между Ирак и Иран в момента, какви шансове виждате за демократичното движение в Иран, за продължаване на това движение, за укрепването му и дори за промяна на режима в Иран. Вторият ми въпрос е свързан с положението на жителите във вашия регион. Зная и се радвам да чуя, че особено в кюртския регион има много голям брой жени в парламента. Не всички държави членки на Европейския съюз има 30% жени депутати в парламентите си. Така че кажете на жените във вашия парламент колко високо оценяваме това – Споменахте, че се предприемат определени мерки срещу насилието, срещу дискриминацията, срещу жените, срещу самоубийствата, срещу домашното насилие, но време вие казвате, че това е а, проблем на културата. Да, знаем, може би това е наистина проблем на много части на света. Остава един такъв проблем, културен проблем, че жените не се приемат равностойно, че има насилие на тях и в дома, и в обществото. Има ли обаче някаква подкрепа, която вие бихте искали от Европейския съюз или от женски организации в Европейския съюз, които да окажат подкрепа на организация във вашия регион? Женски организации, както и мъже, които подкрепят ненасилието срещу жените и присъствието на жите във всички видове институции. Какъв вид помощ бихте искали да видите от Европейския съюз по този въпрос? И накрая, Колеги зададоха въпроси за християнски мълцинства и проблеми с тях във вашия регион. Една персонална лична бележка от мое име. Не бих искал да разглеждате Европейския континент и Европейския съюз като християнски, защото тук има корени всички религии. Християнски, мусулмански, но и много езически исторически корени. Важно е да има религиозна свобода за всички. Просто исках съвсем в персонален план да направя последното изявление. Благодаря. Bene, a questo punto collega... Колегата Лансберг. thank you, President. Uh, President Barzani. Благодаря ви, господин председател. Господин Барзани, Приветствахме вашето изказване и вашето посещение, но нека да ви задам един по-специфичен въпрос. Ролята на региона е позната с различието в а, малцинствата и различните религии и националности, но и със съседството си с Турция. Има ли в а, региона на Кюрдестан а, турско младсинство и какви са взаимоотношенията с него? Същия въпрос бих искал да задам за иракското а, население в региона на Кюрдестан. Има ли такива младсинства и какви са взаимоотношенията с тях? Благодаря ви. Колега Качин, прего. Колегата Качин, благодаря. Zelo veseli smo vašega obiska in sporočil, ki jih. Господин Барзани, много сме доволни от вашето посещение. Радваме се да чуем всичко, което казахте. Европейският съюз жадува за положителни новини от Ирак и всичко, което казахте до тук допринася за укрепване на сигурността и стабилността в Ирак. Бих искал да ви поздравя за всичко, което изложите пред нас, но имам един въпрос. Вашият регион е богат. Економическото сътрудничество с вашия регион ни интересува и е, бих искала да знам какви инвестиции, инвестиции възнамерявате да, да направите, дали ще има инвестиции извън Ирак и каква е свободата на вашите инвеститори да вложат капитали, да си отвъд границите на Ирак. Знаете, че югоисточна Турция е слабо развита, има нужда от инвестиции. Смятате ли да, има, да направите трансгранични инвестиции в, този, в тази част от Турция, което ще, ви, ще позволи да се намалят различията между двата региона? А, много често се споменаваше тук а, турския проблем. В Юго-Источна Турция би трябвало да се гарантира достъп до образованието на много по-голям брой жени. Обмисляло ли сте възможността в иракски Кюрдистан да бъдат отпуснати стипендии за студентки в юго-источна Турция, за да се улесни техния достъп до университетско образование. И това ще допринесе за стабилността на региона. Благодаря. Благодаря. Господин председател, знаем колко важно е в демокрацията плуралитета на средствата за масово съединяване. Как стои въпроса с медиите в Курдистан? За нас е много интересно да научим това. Barres Milanon. Нема Хушалин. Отговор в отговор на първия въпрос на господин Милан Мон. Радваме се, че беше прият закона за избирателната система. Важен е въпросът за Киркук и наистина бихме искали той да бъде разрешен тъй като от страна на нашия регион спорът с Багдад винаги е опирал до Киркук и не искаме това да е проблем, пред който, пред който са изправени следващите поколения. 80% от иракчаните са гласували за тази конституция институция. Ето защо искаме този проблем да бъде разрешен, както е посочено в Конституцията. Там се предвижда нормализация на ситуацията и референдум. В последните години, по време на режима на БАС, всички кюрди, живеещи в Киркук, бяха изгонени, бяха прогонени и станаха жертва на това отношение станаха бежанци. Дори и турците станаха жертва по подобен начин на това гонение. Собствеността на земята също беше повлияна от а, този режим. Те трябваше да променят идентичността си, трябваше да се признаят за Арабия, а не за кюрди или турци, за да имат възможност да продадат своята собственост. На 19 март 2003 започна войната за освобождение на Ирак. На 7 март режима преди това, който беше претрухване, пропусна, а, прие този закон за смяната на идентичността в Киркук. Киркук е символ на а, натиска в това отношение – Някои казват, че нефта е причината да се борим за Киркук. За нас това не е причината. Има достатъчно нефт. Има достатъчно във всички региони. През изминалите избори много страни намериха различни извинения да не приемат този закон. Например, с а, Киркук се извиняваха, искаха да го изключат от а, изборите. Имаше доста пъти повдигна този въпрос по време на предизборните кампании. имаше преселение от различни страни на региона, за да се промени демографския състав на региона. А, имаше и много необосновани а, обвинения. 40% от първоначалните населници, заселници в Киркук успяхме да накараме да се върнат обратно. Как може при население от 600 хиляди ние да се опитваме да накараме външни заселници да се включат, да се настанят там? Бихме искали да а, накараме всеки, който ни обвинява за това, че сме накарали а, външни заселници да а, се настанят в Киркук, да докаже обвиненията си. Хората се опитват наистина да а, да поставят под въпрос този а, процес. Ако има реални въпроси по процеса на избор, то тогава трябва да ги разгледаме с доказателства. Така че ние сме отворени към тази идея. Най-различни други групи ни подкрепяха. И в крайна сметка, на базата на проведените избори, ние изработихме този нов избирателен а, закон. След предстоящите избори, ако има някакви оплаквания, за която и е да било от избирателните секции, то тогава ще разгледаме въпроса дали е имало някаква измама или отклонение. Ние вярваме, че а, член 140 е най-добрия, най-добрата основа за разрешаването на проблема в Киркук.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 Ирак, както всички останали, като Багдад и като другите, така че не трябва да гледаме по друг начин на него. Но това отношение към Киркук не е в интерес на Ирак, не е в интерес на нашия а, регион. Смятаме, че този проблем трябва да бъде разрешен според Конституцията. На въпроса за нефта вече обясних каква е нашата позиция. Тръбопровода от Ирак, който минава през Турция, в каква степен е, а, участва Иран в този въпрос. Според нас, от нашата гледна точка, не е, не е включен Иран. Всъщност минава тръбопровода а, през Турция и през нашия регион. Ако има проблеми между Турция и Иран, това е тяхна работа. А, и ако става въпрос за отношение между Европейския съюз и Иран, разбира се, това е друг въпрос. Що се отнася до правата на жените, бих препоръчал на нашите а, членове на парламента да поканят делегация от ваша страна, да дойдат тук, за да споделите как се а, защитават правата на жените или пък а, вие да посетите нашия парламент, да видите какви са институциите, съответните власти, които ам, предприемат мерки срещу това насилие срещу жените. Що се отнася до християнските ни братия, наистина правото на религия е абсолютно защитено и отново бих ви приветствал да посетите региона, да видите различните религии, шиити, суни и сект, различните секти, как съществуват и се развиват в Кюрдестан и практикуват своите ритуали и религии. Да, тази толерантност съществува в нашия регион. Последващия въпрос бих отговорил, че нямаме проблеми с етническите групи, нито от Турция, нито от други, други мълцинства. Ние живеем щастливо в хармония заедно в различните области. Например, в Арбил има много а, различни мълцинства. 80% от тях гласуваха в местните избори. Дори дори а, много от тях са защитени от нашето автономно кюрско правителство и се стараем да избегнем тази враждебност между различните общности. А, тюркменското младсинство имат своя дейност, политически партии, своя телевизия, участват в парламента, както и в правителството, в различните съвети. Също участват различните мълцинства в местните правителства, в местните съвети. Много от тях са спорни територии, когато обаче станат част от а, Кюрдестан, те се защитават от нашите закони. Ние не правим разграничение между различните малцинства, живеем в мир и хармония с тях. Що се отнася до университетите, университетското образование, нашите университети са предоставили стипендии, а, за нашите кюрдски братия не само в Турция, но в Сирия и Иран. Има много университетски студенти, които а, учат в нашите университети от съседни страни. Много турски компании, фирми а, имат дейност в а, нашия регион. В момента а, търговския обем е 5 милиарда долара с Турция, което има много положително влияние върху економическото развитие и най-вече в региона, в граничния регион. Този мирен процес, с който се ангажира турското правителство, ние смятаме, че ще бъде успешен и ще има положително влияние върху стандарта на хората, които живеят в региона. По въпроса за медиите в Кюрдестан, ние имаме свободни а, медии. Законът, който приехме в парламента, дава всички права необходими на пресата и на електронните медии, за да могат да извършват своята дейност в региона. Нямаме проблем. А, имаме стотици вестници, десетки телевизионни канали, различни бюлетини, които се публикуват без каквато и да било цензура. Благодаря ви, господин председател, за пълните отговори, които предоставите на всичките ни въпроси мога а, да, при, да приключа, като ви пожелая всичко най-добро на вас и на вашия регион. Please, we have to continue and I would like those who have some other business to... И така, бихме искали да продължим. Моля ви тези, които си имат друга работа, да ни оставят да работим. Сега започваме дискусията на проекто доклада по регламента на Европейския парламент и съвета по изменение на регламент номер еди кой си по създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Имаме двама докладчици. Госпожа Кинга Гал и госпожа Барбара Лохбилер. Искам да поканя госпожа Кинга Гал да започне с представянето на доклада. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както решихме с колегата, ще говорим и двете. Някои от въпросите, които повдигаме, може би ще ги повторим, но мисля, че ще, това ще помогне за разбирането на този доклад, който първоначално започва като един слаб технически доклад. На първо място, важното, което трябва да спомена, е, че председателския съвет авторизира съдокладчиците на 22 октомври. За това толкова късно всъщност е, бяха назначени докладчиците. За това и не успяхме да разпространим по-рано доклада. Поради това и не разполагате с различните версии на различните езици. Това, което трябва да знаем за този европейски инструмент за демокрация и правата на човека, съвсем накратко да ви обясня. Това е един от седемте финансови инструмента на Европейския съюз за външни действия, за подкрепа на гражданските общества в е, други страни, които работят по човешки права и демократично представителство, но набляга на това, че за разлика от други географски инструменти, не се изисква специално одобрение. Насочене към утвърждаване на правата на човека и работа на Европейския съюз по утвърждаване на неправителствените организации, работещи по правата на човека в трети страни. Така че това е нашия инструмент, който всъщност започна да функционира на терен много късно. Доколкото ни е известно, надявам се, че това ще бъде потвърдено и от представител на комисията едва през есента на 2008 година, когато наистина започнаха реализирането на този инструмент. Така че единственото, което знаем в момента, е, че има високо ниво на участие на Организацията на гражданското общество в различни покани за участие за предложения за проекти. В това законодателно предложение комисията предлага едно техническо а, изменение за свързано с разходите, че данъците и други разходи трябва да бъдат финансирани от инструмента. Както и изглежда, това е много важно изменение, за да могат НПО, гражданското общество, наистина да бъдат в състояние да използват е, позитивите и възможностите, включени в този инструмент и ние изцяло приветстваме предложеното изменение от страна на комисията и го подкрепяме. Нашия доклад се съсредоточава върху три групи изменения. Първата група Първите три изменения разделят предложението за изменение от страна на комисията, което изменя другите два инструмента и нашият инструмент, като ги обеднява в едно предложение. Ние бихме предложили това предложение да се раздели на два регламента. Така че нашето изменение 1.3.6 е свързано с разделянето на това предложение. Инструмента за сътрудничество и развитие се обхваща от друга комисия, ДВ, докато сега се съручаваме върху регламент, който обхваща Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Другият повдигнат въпрос и който предизвика известен дебат е хоризонтален въпрос във връзка с възможността да се повиши правото на парламента на проверка в процедурата по комитология. Така че ние предлагаме такова едно техническо изменение, което предлага регулаторна процедура на контрол, за да се подсили правото на парламента Комисия ДЕВЕ също иска подобно нещо, тъй като това укрепва ролята на парламента. Съдокладчиците смятат, че е важно ние да поискаме това нещо и в изменението за това предложение за финансови инструмент за демокрация и правата на човека. Смятаме, че по този въпрос трябва да бъде консултирана и правната служба на съвета. Благодаря. Госпожа Барбара Локбилер, билер, моля. Благодаря, господин председател. Финансови инструмент за утвърждаване на демокрацията и правата на човека по света доказа, че е смислен инструмент за утвърждаване на правата на човека, демократичните структури в много региони на света. Това е един много нов инструмент, следователно ние сме съгласни с комисията, че твърде рано е да се направи задълбочена оценка тази година. Необходимо е да получим повече обратна информация от проектите. Също така подкрепяме плана на комисията и изрично да очертая работата по економически социални права за увеличаване на бюджета за защита на правата на човека и за поставяне на по-силно ударение върху борбата срещу насилието срещу жени и деца. Проект от доклада, който имам пред себе си, е доста технически. Е, комисията предлага едно единствено техническо изменение, което дава възможност за позиции, свързани с разходи, данъци и други такси, свързани с финансирането на дейности по двата финансови инструмента за страните бенефициенти, които да бъдат финансирани от бюджета на инструментите. Не се предвижда изключение и изменението ще позволи финансирането на тези разходи в изключителни обстоятелства. Това ще подсили проекти, които са изправени пред нежеланието от страна на правителството за тяхното осъществяване. Следващият набор от изменения, предложени от двамата съдокладчици, е насочено към подсилване правото на контрол на парламента. При разглеждането на решението по комитологията от 2006 година, което въведе регулаторна процедура на контрол – която да бъде прилагане към мерките на изпълнение и съвместното вземане на решение, което да изпълнява два критерия. На първо място мерките трябва да бъдат от общ обхват и мерките трябва да бъдат предвидени за изменение на несъществени елементи на регламента. Двата инструмента определено повишават правомощието на парламента който има право да блокира проекто мярка, срещу който възразява и изисква комисията да представи изменено предложение. Стратегическите доклади по двата инструмента отговарят на критериите за прилагането на RPS за годишните програми за действие и специалните мерки. Прилагането на управленските процедури в момента се предвижда в документа за демокрация и правата на човека, тъй като мерките там имат по-ограничен обхват. Също така и измененото решение по комитология, което въвежда процедурата на РПС, проистича от 2006 година. Тази процедура се въведе много късно, за да бъде взета предвид при тристранните преговори на всички финансови инструменти, които вече са достатъчно сложни и функционират под сериозен натиск на срокове. Средносрочният преглед на инструмента в момента дава възможност да се използва комитологията по процедурата по комитология в съответствие с вземането на решения. Докладът не е предвиден за приемане до влизането на, в сила на Лисабонския договор. Някои промени трябва да бъдат въведени в крайния акт, но бихме предпочели текста да бъде гласуван преди 1 декември в комисията, за да може да имаме комисия, е, възможност за позиция при преговорите при процедурата за съвместно вземане на решения. Благодаря. Господин Рикардо Пасос ще даде своето експертно мнение от правната служба, както бе поискано. Имате думата. Благодаря, господин председател. До голяма степен съм съгласен с казаното от е, двамата докладчици, госпожа Кингагал и госпожа Локбилдер. Мисля, че има основания и сериозни аргументи за регулаторна процедура с е, контрол в този случай, тъй като има мерки с общ характер, които изменят или допълват основния акт и ще се отнасят към несъществени елементи – по отношение на стратегическите доклади, това очевидно е така. Бих казал също, че има иерархия между различните текстове. Инструмента сам по себе си, който е прият с процедура на съвместно за решение и стратегически документи, които се приемат от комисията. Това, което имаме ние, имаме право на вето страна на парламента. Така че в заключение бих казал, че изцяло съм съгласен с съдокладчиците и също смятам, че е особено полезно, че в момента имаме такава обща стратегия за регулаторна процедура за повечето инструменти за външни действия. Тоест, е, инструмента за правата на човека и, правата, и инструмента за развитие. Има и инструмент за а, е, стабилност, който все още се разглежда. Съгласен съм също с докладчиците за този преход към Лисабонския договор. Мисля, че това е една добра стратегия за Европейския парламент. Има вече такава процедура на контрол преди влизането на Лисабонския договор, защото след това автоматично ще преминем към делегираните актове, които дават повече правомощи на парламента. Благодаря. Сега, ако няма изказвания, господин Милер, моля да вземе думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко, искам да благодаря на докладчиците, госпожа Гал и госпожа Локбилер, за тяхната подкрепа на нашето предложение и за техническото изменение, свързано с данъците и таксите. Благодаря за тази подкрепа което а, означава също, че ще можем по-бързо да преминем към приемането на предложението, така че проектите следващата година вече да получават ползите от тази промяна. Господин председател, току-що открихме проекта доклада. Наясно бяхме с измененията по комитологията и Комисията по развитие, към кои, на които се позовават докладчиците. Изглежда, настоящата комисия ще направи същите изменения. Дължа да кажа, че това ще се причини сериозни проблеми на комисията. Споразумението от 1999 година, което поднови системата на комитология, бе договорен и през 2006 година, когато обсъждахме новите финансови инструменти за периода 2007-2013. Договорено бе от всички институции, че изпълнението на програмите с съществени въздействия върху бюджета ще бъдат въпрос на процедура в управителния комитет. Ние имаме памет в комисията и си спомняме, че предишния парламент имаше подобни съображения, като тези, които са изразени днес по отношение на новите инструменти – комисията искаше правомощи за приемане на стратегически документи и многогодишни индикативни програми. По времето, когато за първи път бяха обсъждани тези инструменти, Европейския парламент настояваше процедура на съвместно решение по тези два документа. Но в крайна сметка институциите постигнаха споразумение системата на комитология да бъде прилагана с нормалната процедура на управителния комитет – но като част от едно цялостно пакетно споразумение по всички инструменти бе договорено стратегическите документи, които ще имаме в бъдеще, да се използва с демократичен контрол на парламента. Тоест, парламента се консултира по стратегическите доклади, взимаме предвид вашето становище съвсем сериозно по тези стратегически документи и мога да заявя, че когато парламента и в миналото е приемал резолюции по стратегически доклади и по програмни документи и винаги сме е, взимали съвсем сериозно тези резолюции. И това наистина е един ключов инструмент на нашия средносрочен преглед. По отношение на някои от е, тревогите, изразени от е, парламента в този процес на демократически контрол, ние в момента предлагаме да модифицираме по сериозен начин инструментите за индустриализираните страни. При тази модификация, която пристича директно от процеса на демократичен контрол, който ние смятаме, че действа добре и дава възможност на парламента да изрази своите виждания пред комисията и комисията винаги съвсем сериозно е приемала тези виждания. Освен това сме предприели законодателни действия в резултат от това. Отбелязвам си гледащата на колегите от парламента и на правната служба ще се консултираме и с нашите юристи, но се опасявам, че в момента сме на път да си създадем сериозни проблеми, които вероятно ще забавят приемането на инструментите. И това ще бъде лошо за всички заинтересовани страни, защото колкото по-късно бъдат прияти инструменти до следващата година, толкова по-малки ще са възможностите за изпълнение на бюджета от следващата година. Така че наистина трябва да постигнем споразумение по инструментите възможно най-бързо. Опасявам се, че ако парламента отвори отново дебата по комитология или демократичен контрол, този процес сериозно ще бъде забавен. Както казах, отбелязах си аргументите на правна служба на парламента, ще се консултираме с нашите юристи но нека да заявя, че нашата първоначална оценка е, че стратегическите доклади и многогодишните индикативни програмни документи не са мярка за общо приложение. Те не са регулаторна мярка по никакъв начин и не изменят регламентите. Единствено парламента и съвета имат право да изменят регламентите. Ние смятаме, че това са управленски мерки, те касаят изпълнението, приложението на инструментите и поради тази причина ние смятаме, че те трябва да продължат да отговарят на процедурата на управленски комитет. Затова смятаме, че от статъващия период, период до 2013 година процедурата на демократичен контрол дава възможност на парламента всеки път да контролира стратегическите доклади, когато нещо не ви хареса, да, то да бъде променено. Така че това са опасенията на комисията, отваряйки отново тази дискусия, която смятахме вече затворен за периода до 2013 година. Ще имаме сериозни дискусии между институциите, които ще забавят приемането на инструментите и това ще има отрицателни последици за изпълнението на бюджета за следващата година, ако ще трябва да чакаме споразумение по тези важни политически въпроси. Това е виждането на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че споделихте вижданията на комисията. Сега госпожа Гомеш, моля. Господин председател, бих искала да поздравя и да благодаря на нашите докладчици. Съгласна съм с тяхната а, линия и също така с оглед на мнението, дадено от правната служба на парламента, както и от гледна точка на участието ми в инструмента за развитие и сътрудничество от страна на парламента. Това наистина е съпосочно с а, отговорностите на парламента според Лисабонския договор. Разбира се, необходимо е а, парламента да приеме тези отговорности и нивото на усилие и работа, което идва с това ниво на контрол. Аз мятам, че парламентът е готов за това. Това беше показано и демонстрирано от работата на двамата, двете са докладчици. Не съм напълно наясно с коментарите от страна на комисията за съвсем друга линия на действие от тази, предложена от съдокладчиците. Не може да става въпрос за доводите, които току-що чухме току-що от комисията, а именно чисто процедурни във връзка с продължителността на процеса. Ако комисията има сериозни резерви, то тогава би трябвало те да са по-подкрепени по същество. Така че от елементите, които имаме пред нас, нямам никакво съмнение, че ще подкрепя нашите двама съдокладчици. Благодаря ви. Аз сега бих искал да приканя два, двамата докладчици отново да, включат, да се включат. Първо госпожа Гал и после другия съдокладчик. Благодаря ви, господин председател. Аз внимателно слушах правната служба и след това представителя на комисията все още смятам и благодаря за подкрепата на госпожа Гамес, Гомес в това отношение, че тази процедура, за която а, говорим, наистина заздравява правомощията на парламента и ни дава възможност да действително да участваме в това, което комисията представя като коригирано предложение. Вярно е, че до сега не е имало проблеми с този инструмент. С а, а, него и както знаем, и както спомена госпожа Гомес, различ, по различен начин стоят нещата с а, инструмента за развитие и сътрудничество. Не знам какво предстои в бъдещето, какво ще се случи и смятам, че щом имаме тази възможност, трябва да се основем по същия начин и да действаме съпосочно по другите инструменти. Това е, което имах да кажа по отношение на заздравяването на процедурата в парламента. А сега по отношение на довода на комисията, че това би забавило процеса. И би причинил проблеми. Аз самата съм съгласна, че за неправителствените организации, за гражданското общество, това е хубаво. Те биха се възползвали от този инструмент. Важни са а, тези изменения в предложението. Но въпросът е защо чак сега се случват тези изменения. Знаем, че вече беше повдигнат този проблем в началото на миналата година. Тоест, отлагането и закъсняването не е от страна на парламента. И това отлагане би променило променило в значителна степен въпрос. Ето защо смятам, че е важно да използваме момента и да вървим напред. И да помолим за същите разпоредби за инструментите. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Лохбилър. Благодаря ви, господин председател. Когато обсъждахме тези изменения, ние също обсъждахме и въпроса възможната реакция на Европейската комисия. Видяхме, че това би причинило някои проблеми, но не можахме да преодолеем а, някои доводи, които в момента не чухме. Така че отново ще кажа това, което каза моята колега, че от страна на парламента сме готови да съдействаме на комисията по всякакъв начин и в голяма степен сме взели предвид а, а, при предлагането на измененията недопускането на отлагане, тъй като а, е изключително важно за някои инструменти това да стане в срок. Така че отново бих а, подчертала, че, сме, а, че подкрепяме тези изменения и че трябва да намерим решения или комисията трябва да намери решение колкото може по-скоро. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че на този етап можем да приключим обсъждането, крайния срок за внасене на измененията ще бъде 13, 13 ноември на обяд. 13 ноември на обяд. Така че не остава много време. И сега бих продължила продължил напред към следващата точка от, гледни, от дневния ред, а именно инструмента за индустриализираните държави и бих се обърнал към а, Барбара Лофилър, докладчика, да вземе думата. Благодаря ви, господин председател. Финансиращият инструмент за, взаим... за а, сътрудничество с индустриализирани държави е изключително важен а, във всички мерки, които не са а, помощ за развитие с трети страни. В предишните предложения на тази комисия бяха а, направени решения за покриване на, една прав... на един правен пропуск, а именно да не се ограничава документа в а, областта на помощ за развитие. А, става въпрос също така и за дейности от а, взаимен интерес, например обмен на студенти, които не можеха да се финансират от предишния инструмент. Съществуват малки инструменти за взаимоотношение с трети страни и комисията последва предложението на нашата комисия и предложи а, нова версия на този инструмент без обаче да се промени заглавието. Нашата комисия естествено имаше водеща компетенция, но тъй като а, преди това инструментът беше в комисията Интер, администрацията на парламента реши да предостави водеща роля на а, тази комисия, въпреки модифицираното съдържание. Ние имахме а, роля на участие и така би следвало нашите коментари да бъдат взети предвид от Интер. Ние поставихме под въпрос водещата компетенция на Интер и нашите председатели на двете комисии в крайна сметка се съгласиха обаче да се оттеглим от тази процедура в замяна на писмено потвърждение, че ще има близко сътрудничество между двете комисии, както и в процеса на проверка след приемането. И сега, като влезне а, в сила е договора от Лисабон през декември, правната основа ще се промени напълно и ще се промени процеса от консултации на съвместно вземане на решаване а, и в, в, по отношение на члена, от, на който се позовава този инструмент, няма да можем няма да може той да се използва като единствената правна основа. Всички и повечето а, инструменти за а, външни взаимоотношения имат а, двойно основание, например при член 179 за взаимоотношения с развиващи се страни. Но в рамките на Лисабонския договор този член също се променя. Що се отнася до член 181а, който касае само развити страни, то останалите членове, свързани с взаимоотношение с трети страни, които са развиващи се страни, там обхвата е към мерки, свързани с а, а, борба с бедността. Голяма част от разпоредбите са премахнати. Ето защо сега при Лисабонския договор няма а, тази част трета, на която да основем новия инструмент. в тази област. Единственото, което ще може да извърши Европейския съюз в развиващи се страни е а, борба срещу бедността. Ето защо е ясно, че има а, един правен пропуск, който ни дава възможност за основание на инструмента за външни взаимоотношения. Бих а, при, приканила комисията да оттегли това предложение и да предостави ново предложение с нова правна основа. Е, и в това съм съгласна с господин Шойц, съвместния докладчик на двете комисии. Надявам се правната служба да ни предостави повече подробности, тъй като вероятно ще трябва да използваме членове в областта на други европейски политики, а именно външното значение на вътрешни политики като образование, научни изследвания и околна среда. Според мен трябва да подготвим този нов инструмент внимателно, с една дългосрочна перспектива, за да може той да изгради липсващата част на архитектурата на тези инструменти. И нека също да се спра на някои други въпроси, след като установим правната рамка. Например, финансовата основа. Съгласни съм, че тези средства трябва да дойдат от инструменти за гъвкавост. Не трябва да има средства а, от инструмента за развитие и а, сътрудничество. Не са достатъчни предвидените на този етап средства и е въпрос на принцип да не прехвърляме бюджети които а, първоначално са предназначени за развиващите се страни. Що се отнася до заглавието? Ние преме, а, предлагаме да се промени заглавието на а, взаимоотношения с трети страни, които не се покриват инструмента за, за развитие и сътрудничество като че ли комисията е подготвила този регламент по един бърз начин. Описанието на задачите все още в тях все още лечи първоначални инструмент и като че ли не е положено много условие, усилие да се разшири контекста. бих искала да работя заедно с водещите докладчици от Интер по а, нататъчните действия в процедурата по съвместно вземане на решение. А сега бих се обърнал към господин Рикардо Пасо за правния съвет. Благодаря, господин председател. Мисля, че госпожа Барбара Локбилер много улесни работата ми. Тя самата може би юрист, не зная, но тя навлезе във всички детайли на правните проблеми. И наистина има някои правни неща тук. Няма да кажа нищо ново, различно от това, което каза тя, но ще кажа само какво е моето мнение. Наистина, като начало, малко сложно са вече нещата, без да говорим за Лисабонския договор – да се използва на 181А, както предлага комисията, за развиващите се страни. Защото Съда на Европейските общности каза в едно дело, което бе заведено от парламента срещу съвета, че член 181А не е за развиващи се страни. Но това е също следствие от искането на Европейския парламент, който комисията направи това предложение. Наистина, на 1 декември Лисабонския договор ще влезе в сила и ситуацията ще се промени, доколкото се отнася това предложение. Но приемаме за дадено, че това предложение, тъй като има промени, както спомена докладчика, в процедурата и в правните основания, защото преминаваме от 181 консултации с Европейския парламент към съвместно вземане решение и следователно комисията с влизането в сила на Лисабонския договор е длъжна да изпрати на парламента и съвета списък на законодателните актове, които са в момента в процес на развитие, какъвто е случая тук. Сега преминавам на въпроса за правното основание. Първото нещо, бих искал да заявя, че днес не мога да ви кажа какво трябва да бъде правното основание, тъй като, господин председател, правното основание е свързано с съдържанието и целта на предложението. Така че трябва да имаме предложение, за да знаем точно по какъв начин комисията е използвала правилно или не правното основание. Едно нещо, което е вярно, е, че не можете да използвате член 100, или 12 от Лисабонския договор. за Госпожа Локбилер току-що каза, че този член изключва развиващите се страни. Каква би могло да бъде възможното правно основание, да говоря съвсем теоретично, защото това може да знаем само когато получим предложението от комисията. Според мен има две възможности. Едната би била да продължим с способа на комисията, който е изменяне на предложението на ICI и да имаме двойно правно основание. 209 и 212. Проблемът би бил, както също бе споменато вече, че използвайки 209 е необходимо много разширено тълкуване на тази разпоредба, защото с договора от Лисабон, член 209 казва, че първостепенната цел на развитие на сътрудничеството е изкореняване на бедността. Но ако това е заявено в тази разпоредба, че това е първостепенна цел – това може да се тълкува и като има и други цели, които трябва да бъдат обхванати. Така че тази първа възможност ще бъде да се обединят двата члена 209 и 212. Втората възможност би била, както вече също бе споменато, да имаме отделни правни основания, т.е. да не се следва способа на комисията за изменение на съществуващия регламент ICI, а да имаме отделен регламент с няколко секторни правни основания, например 1.65 по образование и спорт, 1.67 и 1.86 по научни изследвания и технологично развитие. Всички тези разпоредби предвиждат сътрудничество с трети страни, без да споменават дали те са развиващи си или не. А по секторни дейности които не са инструмент за развитие като такъв, а са просто секторни е, видове развитие на отношенията с трети страни. Но както вече споменах, господин председател, позволете ми да бъда съвсем предпазлив на този етап, тъй като това е само теоретично изявление. Просто трябва да знаем какво наистина ще се съдържа в е, самото предложение. Благодаря. Благодаря, господин Галър, моля. Благодаря, господин председател. Ние сме съгласни по принцип, но има един пропуск. Длъжни сме да посочим, че от една страна се пред, Лисабонския договор ще засили външната политика, но ще има по-ограничително толкование на член 112. И тук има противоречи, защото от една страна с заместник председателя на комисия ще се засили външната политика, а от друга страна с член 112 ограничаваме това външно действие. И къде е проблемът? Всъщност трябва да видим как да запълним този пропуск. Аз лично смятам, че е по-добре е, да се обърнем към е, точки 208 и 209, е, защото тук става въпрос за секторна политика. И ние трябва да направим връзка с външната... Ако направим връзка с външната политика, няма да обхванем всички области. Например, политиката по отношение на правосъдието, селското стопанство, риболова, енергията, туризма и така нататък. Там няма за какво да се хванем, и, за да ги вържим с външната политика. И именно по тази причина секторният подход е малко спорен, защото всъщност обхваща само някои сектори. Смятам, че а, трябва да имаме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 Благодаря, господин председател. В е, комисия все още не сме се споразумели по този доклад, тъй като имаше голямо изменение на дневния ред. какво имахме предвид в доклада? На първо място е необходимо да продължи сътрудничеството с развиващите се страни ние желаем да а, намерим начин това да става на сегашното правно основание а, в рамките на съвместното вземане на решения, а, в което участва парламента. Трябва да продължим започнатото, а, но Лисабонският договор променя качествено правното положение. Госпожа Лохбилер също признава това. И в момента очакваме предложение на комисията в тази насока, отчитащо новите обстоятелства. Но нещо, което ни притеснява, и това беше споменато от госпожа Лох Билер, все още нямаме позиция на, на съвета по този въпрос. Аз лично смятам, че трябва настоятелно да поискаме от съвета да вземе позиция Необходимо е той да побърза, а парламентът може да използва и сега съществуващата възможност и да обмисли своята позиция. По принцип, тя е много близка до тази на комисията и на останалите политически групи в парламент. Трябва да помислим за новото празно, правно основание и предложението на комисията би трябвало да отчете предложението на парламента, за да може най-после да се споразумеем и с съвета. Е, това беше, между другото, споменато от госпожа Лохбиля. Ще се радвам да продължа да работя с нея. По-нататък ще имаме уточнение за този важен инструмент във външната политика. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя позицията на госпожа Локбилер, както и за разпределянето по заслуги и този инструмент е изключително важен за външната политика. И е, тук нашата комисия може да играе много важна роля. И второто, което искам да кажа, че тук разполагаме с един правен инструмент. Бяха отправени редица критики за липсата на достатъчен обхват, покрити на този инструмент. И аз смятам, че е, трябва да е, намерим едно по-солидно правно основание и приканвам комисията, когато е, изразява своето собствено становище, да бъде по-убедителна. господин Милер от комисията, ако желаете. Благодаря, господин председател. Явно нямаме голям късмет с е, средосрочния преглед. Е, първо проблем с кометологията, сега с правилното основание. Ще направим каквото можем. Комисията няма все още виждане по въпроса. Разбираме очевидно проблема. Вътрешно работим по нашата позиция и наистина мисля, че ще има неформални контакти между юристите на различни институции. Отбелязах си казвам от господин Парсел с е, голям интерес. Отбелязвам си, че каквото и да е решението от различните варианти, които той спомена, да бъде взето, дали ще бъде съвместно вземане за, на решение за парламента, това е ясно. То се отнася до решението, което ще се приложи. Очевидно, че един от вариантите на комисията е да измени своето предложение. И трябва да помислим по този въпрос комисията. Господин Шолц обаче също посочи значението на обсъждане с съвета, защото ако е процедура на съвместно вземане на решение между парламента и съвета и законодателен орган, важно е тези две институции да се споразумеят. И разбира се, комисията ще направи всичко, което може, за да улесни такова едно споразумение. Нещо, което госпожа Локбилер каза, за това, че не е получила документа от докладчика. Притеснен съм да чуя, че тя иска да говори за приложното поле и съдържанието на това, което предлагаме. Интересно ще би е наистина да проведа такава дискусия с нея, Искам да уверя комисията, че в нашето предложение сме включили всичко, което ни е необходимо, за да можем да постигнем това, което искаме. Всички се споразумяхме какъв е проблема, всички сме съгласни какъв, какви видове проекти искаме да финансираме с този инструмент и смятаме, че достатъчно текст сме включили в инструмента, за да обхванем всичко необходимо. Разбира се, готов съм да обсъждам с госпожа Лохбирер, ако парламента смята, че трябва да се включи още нещо. Благодаря. Сега като обобщение давам думата на докладчика, госпожа Локбилер. Благодаря. Съжалявам, че нямам писмен документ, но бе много трудно с всичките дискусии и различните правни становища, но ще направя каквото мога да го изпратя възможно най-скоро. Също така приемам, че трябва да проведем дискусия с съвета и това, което каза господин Галлер, че трябва да разгледаме различните правни становища, които са изразени. Така че на този етап не мисля, че мога да започна отново дебат. С нетърпение очаквам съвместната работа с всички институции, които са свързани с този въпрос и ще се върнем в комисията по външни въпроси с писмен документ. Надявам се, че ще получим и ясни писмени становища от комисията до този момент. Благодаря. Така или иначе ще чакаме междувременно. Вероятно Лисабонския договор ще влезе в сила. Предполагам, че знаете, това е най-логичното решение, което предлагам на комисията да приеме. Сега трябва да чакаме докладчика, госпожа Братнер, която е вече в сградата, идва насам. Просто имаше развитие в последната минута от страна на комисията и тя идва насам, след което ще можем да преминем към следващата точка. Въпрос на 5 минутки. И след това ще минем по следващата точка от дневния ред. Така че, моля ви, стойте наоколо, не се разпръсквайте. <laughs>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 Преди да преминем към гласуване, бих се обърнал към Госнатнер, докладчика, да вземе думата и да ни каже какво а, има да представи. Good morning, everybody. Um, good morning. Добро утро на всички. Извинявайте, искам Ами, да ви нали се извиня за закъснението. Но, нали, знаете, че вчера беше честването на 20 годишната отпадането на Берлинската страна. Толкова неща имаше да се празнуват. А, сега вече искам да кажа, че преди 5 минути получихме текст от комисията за финансиране от 7 до 10%. В текста се мотивира увеличаването и се уточняват причините за това увеличение. Ние бяхме отправили молба в едно изменение към комисията и след като комисията вече го отчете и направи това, оттеглям изменението. Комисията каза, че ще е разпространила текста. Да, в момента това става. Разбрах, че няма достатъчно копия. Може би тези, които искат да получат текста, могат да ми се обадят, да покажат по някакъв начин, че още не са го получили. Е, Стратегическия комитет от, а, документ от комисията в момента се раздава. Съжалявам, но просто току-що пристигна. Но, както казах, нещата се развиват добре. Искам да благодаря на комисията, че ни даде този документ и въобще за цялото сътрудничество. Благодаря и на докладчиците в Сянка, с които работихме разбрахме, че, е, беше, е, че е прието и е, едно изменение, което се раздава за 10% от а, финансирането ще става по член 4.3 относно партньорството. ние смятаме, че е важно това увеличение да се увърже с прегледа на вътрешните ресурси. Искам да се добави следното изречение. Това увеличаване е в посока на а, обсъждането на вътрешните ресурси и взетите решения по повода. Повтарям, стига уз... увеличението да е в посока на постигнатото споразумение за използваните ресурси. Okay. That's it, right? other uh, opinions before... Други мнения, преди да преминем към гласуването, да? Благодаря. También nos felicitamos del, de que la Comisión haya haya entregado este informe. Искам да кажа, че сме много доволни, че комисията предаде сега този стратегически документ. съгласни сме с докладчика и с устното изменение, което се отнася до изменението, предложено от комисията по, по развитието, по регионално развитие. Сега. E uh, Благодаря ви. От страна на нашата парламентарна група бихме искали да изразим благодарност към докладчика и наистина смятаме, че трябва да подкрепим инициативата на Комисията за увеличаване на финансовия пакет до 10% тъй като не трябва да вързваме ръцете на комисията, когато тя трябва да а, отговори на кризисни ситуации. Съгласни сме с обяснението на нашата колега Брантнер, която а, ни разясни а, това и подкрепяме предложението й. Благодаря. Сега а, всички ли имат карти за гласуване? Мисис Луначек. Госпожа Луначек иска да каже нещо. Картата ми пристига. Само това исках да кажа. Ще гласувам с дигана на ръка. И вие ли от честванията в Германия сте пострадали? Сега... Да. Ще отбележим как гласувате. Сега преминаваме към гласуването. Първо ще гласуваме изменение номер 4 за против отхвърля се. Изменение 5 за против въздържали се отхвърля се. Устно изменение 1 за против въздържали се, приема се. Изменение 1 за против въздържали се, приема се. Изменение 2 за против въздържали се, приема се. Изменение и устно изменение. Изменение 1 и устно 2 отпадат. Д1 плюс добавеното към него устно изменение. Гласуваме в момента кой е за, против, приема се и окончателно гласуване на целия документ по електронен път. Моля, гласувайте. Okay. Has everyone voted? Всички ли гласувахте? Още ли не? Добре, про... още продължавам малко гласуването. Ladies first. Съм слаб. Приключваме с гласуването, моля. 45 за, 3 против и 0 въздържали се. Поздравления за докладчика госпожа Брантнер и с това закривам заседанието. Um, Исках само една секунда да благодаря на колегите от е, групата АЛДЕ за доброто сътрудничество. Повече от очевидно бе, че всичко бе съвършено. Благодаря ви.